Is there any chance of starting, Chairman? Можем ли да започнем, господин председател? Закъсняхме вече с 10 минути. Господин Аткинс, абсолютно съм съгласен. Съм обикновено само ние сме си на време. Bene, allora Diamo inizio al nostro incontro. Е, нека да започнем нашето заседание, за да уважим присъстващите дошли на време. И така, както знаете, сега ни предстои много интересна среща. Размяна на мнение с Мирослав Лайчак, изпълнителен директор в Европейската служба за външна дейност, отговарящ за Русия, Западните Балкани и Централна Азия. Днес ще се посветим на въпросите в Западните Балкани. Както знаете, миналата седмица а, имаше значителни кризи миналата седмица в а, Косово новоизбрания президент а, беше подложен на процедура за проверка на конституционно съобразността на избора. А, значителната политическа а, криза в а, Босна и Херцеговина също а, има трудна ситуация, няма а, правителство, все още не е съставено правителството. Това са общите рамки, които не са много а, насърчителни и пътя към европейската интеграция в тези а, страни е труден и трънлив. Що се отнася до Албания, и там ситуацията не е много по-добра. По време на Страсбургската е, сесия беше решено да се изпрати делегация на място е, във връзка с изборите, които ще се проведат там през май. Е, ще продължим да проявяме интерес към демократичните реформи в тази страна, които трябва да се ускорят. Е, много важно е да знаем какви са последните събития и е, как е, да въздействаме и да сътрудничим с държавите от региона. Знаете, че нямаме много време. В 10 годи... часа трябва да започнем гласуване, така че веднага давам думата на нашия оратор. Имате думата, господин Лайчак. Благодаря, дами и господа. Радвам се, че имам възможност да ви разкажа за последните събития на Западните Балкани. Аз току-що се върнах от там, предружих президента Варосо, който посети а, а, тази, този регион и след това ще брефирам и комисара по тези въпроси да, знаете, че нашата цел е да имаме едно единно послание за този регион и да имаме проактивен диалог. Между парламентарни диалози с, ще бъдат организирани с абсолютно всички страни преди е, лятото. Нека да кажа накратко някои от е, последните развития. Целият, целият регион направи крачка напред. Ще има избори в Албания. Следвия месец през юни в Македония е в Харватия и Сърбия в края на годината и следващата година. В момента бяха подписани двустранни споразумения за партньорство. Има много инициативи в областта на поми, по, помирението в, и в Черна гора, Косово, освен че северната част на Косово и Сърби. Ние сме много загрижени обаче от положението в Босна и Херцеговина. Все още няма правителство, има политическа криза, двете големи хърватски партии не се включват в политическия живот. Същевременно президента на Република Сръцка смя, смята да проведе референдум, свързан с прокуратурата и главния прокурор. Необходимо е да има едно правителство колкото се може по-бързо, защото в крайна сметка и без това Босна е, е закъснява с реформите в следващите седмици. Ще имаме по-активно политическо присъствие, ще имаме един е, общ е, специален представител, който ще има специален мандат и ще който ще отговаря за всички дейности, свързани с, за Европейския съюз. Извършиме това в тясно сътрудничество с всички наши партньори. Новото правителство в Прищина трябва от гледна точка на стабилността, да провежда активен диалог. Миналия месец започна най- най-накрая диалога между Косово и е, Сърбия важно, защото това е много важно за е, облегчаване на ежедневието на а, гражданите на двете страни. Следващата среща ще бъде преди Великден. За сега все още няма някакви значителни резултати, но са, засег, засегват се проблеми, които наистина имат отражение върху ежедневието на гражданите и се, се говори за регионално сътрудничество. Е, това е нашия основен приоритет – диалога на Западните Балкани. В Албания. Госпожа Анштън на 31 май заяви, че трябва да, да започне отново политическия диалог, и защото няма е, истински политически диалог между е, заинтересованите страни и това е причина е, държа, на застоя в държавата. Когато аз на 22 марта разговарях с представители на Тирана, в Тирана, и това беше третата ми, третото ми посещение там, решихме с да организираме кръгла маса под егидата на ОНЕ, ОИСР относно подготовка на международни стандарти по пътя към европейските ценности. И правителството, и опозицията трябва да направят усилия, за да, за да могат да проведат общински избори. От две години вече страната е в застой, а И за това трябва наистина да бъдем всички единни и да ги потикваме към директен диалог. Що се отнася до Македония, на 7 април вие приехте до доклад, включващ включително и насърчаване за започване на преговорите за всички страни от Западните Балкани. Това е важно и то и не е важно само за Македония. В, както знаете, в Македония ще се проведат избори в скоро време, но в крайна сметка, това е задача на политическите лидери в отделните страни да решат кога, се пред, кога трябва да проведат из, избори и ние уважаваме техните решения. Аз подкрепям и усилията на всички а, партии а, тези избори да бъдат е, прозрачни, демократични и да отговарят на европейските стандарти. Ново правителство за властта в е, Белград. Комисията подготвя становище за Сърбия, което ще е много важно за, за напредъка на Сърбия по пътя към Европейския съюз. Ние приветстваме е, сътрудничеството с, на Сърбия с ЮЛЕКС, особено що се касае за Северно Косово и насър, насърчаваме и, и е, приветстваме сътрудничеството с Международния трибунал. Що се отнася до Монтенегро, през юни ще бъде следващото ни заседание и тогава ще направим преглед на седемте основни приоритета. Становището на комисията ще бъде много важно. Монтенегро е много важна държава, която генерира стабилност в региона и има добри отношения с своите съседи. Ние призоваваме е, е, Сърбия и Монтенегро да имат добри отношения. На 19 април в Брюксел ще се, появи, ще се проведе следващото заседание с Харватия. Най-основни е, проблема, който остава и който все още не, е, не е изцяло решен, е проблем свързан с правосъдието и човешките права. Правител, правителството е решено да направи всичко възможно преговорите да приключат колкото може по-бързо. Знаете, дами и господа, че положението в този регион е много сложно. Всички страни им са изправени пред различни предизвикателства, но това, което ги обединява е европейската им перспектива. Е, проблема и задачата им е техните съдебни системи, економиката им, е, пазарите им да функционират съгласно е, европейските ценности. Ние трябва да им помогнем да постигнат това. Благодаря, господин Лайчек. И така, има много желаящи да се изкажат. Ще огранича на 3 минути времето за изказване, така че всички да могат да се изкажат. Господин Кокен, 3 минути. Ще бъде пръв. Благодаря, господин председател. Много сте щедър, като ни давате тези 3 минути. Добре дошъл на господин Лайчек. Благодарим за информацията, която ни предостави той. Да, наистина е важно постоянно а, да се действа, да сме опорити, защото ситуацията в Западните Балкани е сложна, както вие подчертахте. Тя ще остане такава и в близкото бъдеще. Искам да подчертая това, което беше казано, може би, два пъти в изказването на нашия гост, че имаме нужда от един общ подход – за да вземем отношение по случващото се в този регион. Искам да спомена и това, което се случва днес в парламента, конференция по, за Западните Балкани. Има няколко оратори, представители, представители на Западните Балкани. И искам да подчертая, че тази конференция е много важна. Относно въпросите. Много въпроси могат да бъдат зададени. Господин Лайчък ма, повече или по-малко засегна всички въпроси, но искам да ви попитам за три държави. Албания. Много се инвестира в помощта за Албания, да се окаже подкрепа на политиците там, за това, че неразбориите там прекъсват политическия напредък на тази държава и възпрепятства бързия напредък на държавата. На 8 май ще има общински избори. Се надяваме те да бъдат проведени по прозрачен и демократичен начин. Е, какво мислите е, вие за това? Какво може да се направи така, че да се избегне ситуацията, която се получи след последните парламентарни избори. Относно Македони, знаете резолюцията, която беше приета от Европейския парламент и която призовава за започване на преговори за присъединяване. Обаче трудно е да се говори за някакъв бъдещ прогрес. Ще е важно за новото правителство а, да взема активно участие в изборите и също да намеря едно разумно решение, което ще ускори развитието на страната и ще ускори нейното присъединяване. Споменахте Прищина. Може би има нужда от малко по-ясни перспективи и представи за близкото бъдеще. Благодаря на господин Кулкън. Колегата а, как има дума? Има въпрос за Босна и Херцеговина. Благодаря, господин Лачек, че сте. Желам ви всичко най-добро по отношение на бъдещата ви а, позиция в Косово или е, няма да сте вие. Добре. За Косово и за Албания искам да задам а, два въпроса. В Босна има следната ситуация. Ситуацията се влушава от година на година. Разделението се задълбочава все а, повече, дори и след войната ситуацията беше по-добра тази етническа мотивация абсолютно се използва неправомерно от политиците, хората се манипулират, не се сгражда никаква инфраструктура, нищо не се прави относно енергетиката, в областта на образованието също не се прави нищо. Също и начинът по който беше съставено съставено правителството според мен е неправилен, но нищо не можем да направим и Конституционният съд трябва да каже своята тежка дума. Говори се, че имаме засилено политическо присъствие там. Какво значи това? Какви са нашите инструменти? Е, за да накараме е, тези вас имащи там а, да запретнат ръкави и да стабилизират ситуацията в страната. Трябва да кажем, ако не спазвате нашите а, а, искания, няма да има никакви средства. Просто да се блокират средствата, докато те не предприемат мерки. Няма друг начин. Съжалявам, че трябва да мислим по този начин, но а, 20 повече от 20 годишен опит имам като политик и виждам, че просто други начини а, няма. А, изчаква се първоначално, но идва момента, в който тази ситуация и този проблем трябва да бъде разрешен. Имаме нужда от а, нови а, срокове. Имаме нужда от един нов Дейтън Плюс. Трябва да седнем на масата и ясно да заявим, имаме нужда от а, обновяване на ситуацията. А, нито комисията, нито съвета ще се справи с това, за това, че тази федерация е изградена по начина, по който съществува. Това беше направено тогава в Вашингтон и така си остана. Няма как да се променя нещата. Така, това е пакетът, който исках да ви представя. Също ам, срамно е, че няма представител на Европейския съюз а, там. И има представители там, които не, не се справят така, както бихме се справили ние. Нещата, които се случват там. Притесняваме факта, че а, ние въобще не играем никаква роля в а, Косово. Е, има господин Дел, който а, постоянно се появява навсякъде и ни избутва на страна. Това трябва да се промени. Изборите в Албания. Аз бях против да наблюдавам в Албания. До сега не съм наблюдавала всички, но тези отказах. Последния път бяха най-добрите избори и а, никой не се е съмнява от опозиция дали сме там или не. Въобще не ги притесняваше този факт. Но сега а, аз отказах, защото а, никакви а, хвалепса няма да се спечелим по този начин. Следващия оратор за 3 минути. Президенте, мистер Лайчак. Благодаря ви, господин председател. Дошъл господин Лайчек. Ние наистина е, приветстваме усилията, които полагате вие и комисара Фюле и цялата комисия. Аз в петък бях в Босна Херцеговина. Не искам да подценявам положението в страната, но искам да е, да кажа, че ние наистина трябва да направим нещо за тях, защото те са неспособни да направят каквото и да било. Необходимо е просто да има някакъв пробив. Положението и в Косово, и в Албания са много сложни, но аз искам да го кажа няколко думи за Македония. Шест години, никакъв напредък, никак, никакъв прогрес. Мисля, че това е много лош пример. Необходимо и тук да има пробив, нещо да стане с това име, да има някакво, някакъв компромис. Просто тря, трябва да, да решиме кой е и да, и да погледнем нещата в очите. Кой е за решение на проблема и кой не е. Защото крайно време е тези, които не искат нещата да мръднат, да променят поведението си, да променят е, начина си на, на действане и да се намери някакъв начин да, е, да, да напредваме. Що се отнася до Косов? Познавате ли новия президент? Никой не го познава. бихме искали да чуем нещо за него. Кой е той? И като докладчик. Е, за Сърбия, мога да кажа, че след е, изборите в Косово, сърбите са част от решението, те са част от е, правителството, имат министри, имат е, заместник министр за местното съуправление. Те имат кметове, обаче тези кметове не, не са е, прияти от, не се приемат от Белград. Те просто Белград ги игнорира. Е, Белград казва, оставете ги. Оставете ги да, да, да, си, да, си, да се оправят сами. Така че аз мисля, че това трябва да бъде част от диалога между Сърбия и Косово. Трябва, този въпрос трябва да бъде обсъждан. Мисля, че господин Лайчек, вие трябва да ги накарате да, за, да на, запишат тези проблеми в дневния си ред и да се намерят едни практически решения за тези кметове и включително на практика за сърбите, които продължават да живеят в Косово. Трябват ни практически решения. Благодаря, господин Кечин. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. От мое име също искам да приветствам добре дошъл господин Лайчек. Аз ще насоча моите въпроси също към Косово и да се присъединя към казването господин Качин. Е, Имахме среща с някои от кметовете и заместник кметовете на общините в Косово. Много плодотворна беше тази среща, това, че те дойдоха тук и говориха с нас. Съгласна съм с казаното от господин Качин. Те имат нужда от нашата подкрепа ние ясно трябва да заявим на Белград, че те трябва да окажат подкрепа на тези а, кметове и а, общини, не само в южната част, но и в северната част. Един друг въпрос, на който искам да се спра. И по-скоро го попитам, какво прави Европейския съюз с преброяването? Е, знаем, че там има е, мултиетнически общини. Въпреки, че имаше споразумение между комисията и е, господин Шефкович, че те ще окажат съдействие. Това не се случва. Какво се прави, така че да се а, вземе участие. Трябва да има диалог между Косово и Сърбия. Отбелязва се важен напредък там, но проблемът, който виждам аз е, че хората в Косово не вярват, че нещо се променя, някаква промяна се случва за тях. Не го вярват те. Те смятат, че диалогът е там, за да се даде предимство на Сърбия. Ние трябва ясно да е, заявим и да посочим на Косово какви ще са ползите за тях и какъв ще е напредъка на тази държава, който ще им помогне да се интегрират в Европейския съюз. Е, беше споменат е, и е, процеса на ам, сближаване между at the moment, the impression is the EU is, is there in different positions, different functions, but those... Е, беше говорено за сливане на службите на Съединените щати и на Европейския съюз. Спомена се тук и ролята на посланика Дел. Може би ще има вътрешно решение за Съединените щати. Но какво смятате? За това Европейския съюз да има представител там, в Косово. Според мен това е много важно. Виждаме, че има различни институции, различни хора, но не говорим с един глас. Да, приключвам, господин председателю. Още нещо, което искам да, на, да разбера за Харватия. Знам, че Баро, господин Барозо беше там, господин Фюле също така. Да, правителството а, отбелязва напредък, но общото мнение не е ясно дали наистина те искат, хората искат страната да се присъедини към Европейския съюз. А, дали има някакъв прогрес в това а, да се насърчава повече желание за присъединяване към Европейския съюз? Господин Танок Въпрос за Монтенегро. Един председател, един процедурен въпрос. Пред последните а, два месеца ние постигнахме паритет с, зелените и, и искаме да има а, равноправно третиране. Защо зелените винаги вземат думата преди нас? <laughs> Сега, само с няколко думи. Аз съм докладчик наистина за Черна гора. Можете ли да ни кажете какъв е графика за започване на преговорите с тази страна? Както вие казахте, Мон... Монтенегро отбелязва напредък, така че би било добре да започнат тези преговори. Аз съм също така и член на групата за Македония. Какво можем да да направиме а, както знаете, през юни ще има а, избори и, и може би е, е хубаво проблеми да, да се решат сега, предварително, преди властта да е попаднала в ръцете на хардлайнерите. Uh, Що се отнася до диалога между Косово и Сърбия, какво може това да даде на практика? Какви ще са резултати? Е, защо не се говори за раз, раз, разделен? Това не е част от диалога, така ли? Знаете, че в израелско-палестинския конфликт се говори много за замяна на земя срещу мир. Дали това понятие не може да се включи и тук? А, и въпрос с, с правителството в Косово и е, има така презумции, че, членове на правителството са участвали в е, е, трафик, в е, незаконна дейност. Какво се прави? Разследва ли се? Какво прави и ролекс по този въпрос? Благодаря, господин Танок. Сега координаторите. По двама. Две минути. Господин Вигенин. Благодаря, господин председателю. Само една бележка. Изглежда, че ситуацията в Западните Балкани не се развива в положителна посока. Е, има само един успех, който е бил постигнат в Монтенегро, в Черна гора. Във всички други държави ситуацията се влушава или има сигнали, че нещата поемат в погрешна посока. В този смисъл ние е, говорим за една умора, свързана с разширяването на Европейския съюз, но и в региона явно има такава умора към разширяване. Перспективата за разширяване е толкова далечна, че лидерите в региона не са готови е, да жертват е, своята популярност и да въвеждат реформи, така че след това да изгубят е, изборите. Много от тях се концентрират върху краткосрочни цели. В тази посока а, вие и господин Фюле трябва да сте по-креативни, за да измислите начин по който да ам, окоръжите лидерите да предприемат а, реформи, а, така че да станат част от нашето а, е, семейство. Трябва да е ясно, че а, това е една обща съвместна отговорност. Нещо по отношение на Босна. А, вижда се, че нашата политика, насочена към Босна, някакси не функционира. А, е, има много конфликти, които отлеят там, разделението се задълбочава. Е, и това е моят въпрос. Е, трябва ли да пре... Не трябва ли да преразгледаме нашия подход по отношение на тази страна? Много е, по-лесно е да настояваме на тази, за, за изпълнение на тази политика, да искаме резултати от тях, но ако те не вярват, че това, което ние предлагаме е решение, ние няког... никога няма да постигнем там някакъв успех. Нека да преосмислим а, случая с Босна. Благодаря на господин Вигенин. Сега три а, минути за докладчика а, по доклада за Албания. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на госта за ценната информация, която ни даде. Сега първо по отношение на Косово. Проблемът, който се създаде във връзка с законността на избора на новия президент, е знак за нестабилност. Какво смятате, че можем да направим с този дамоклев меч над главите ни? Може ли да напредваме въобще? По отношение на Албания, може би греша, но вие ще ме поправите като че ли знаците, които се дават оттам, не са много насърчаващи. Не е безпристрастна на изборната кампания, говори се и за актове на насилие, така че това ме притеснява. Казва се, че изборите ще бъдат демократични, но според вас какво е присъствието, участието на европейските наблюдатели. Мислите ли, че има полза от тях? Аз не възразявам да има такива. Това във всички случаи ще даде възможност по-успешно протичане на изборите. А и последен въпрос. Вие, който често посещавате този регион и се срещате с политици, с представители на правителствата – какво до този момент е постигнато? Какво очакват от нас местните ръководители? Смятат ли, че ние сме в състояние да решим тези проблеми, които те не могат да решат? Ние не, ролята на безпристрастен арбитър ли играем за решаване на проблемите в региона? Смятате ли, че нашето присъствие там е елемент който ще допренесе за решение на проблемите. Благодаря ви. Сега, все пак, съм принуден да съкратя времето за изказване. на Следващите оратори само на минута. Изи Брачич. Е, приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Винаги удоволствие да е, разговаряме с вас тук в Афета. Вие притежавате голям опит и добре познавате Западните Балкани. Аз искам да ви питам нещо за Черна гора. Сега знам, че не, мога да, не можете да ми кажете кога ще започнат преговорите, но какви са перспективите на Черна гора за сега? Как въобще се развива тази страна? Благодаря. Благодаря ви наистина за това, че е, говорихте и една минута, господин Паско. Dank u wel, voorzitter. Uh, Naar aanleiding van uw, uh, wat u vertelde over Bosnië, meneer Lajčak. Благодаря, господин е, председателю. Е, господин Лайчек, вие казахте, че сте е, били в този регион. Как как се реагира на стратегията на Европейския съюз, която беше приета на 21 март? Дали Босна беше по някакъв начин впечатлена от тази стратегия? Е, знаем, че има и други международни ключови партньори там, Съединените щати е, и е, Русия. Смятате ли, че черния списък с личности, които трябва да бъдат разследвани. Какво е отношението към този списък? какво е впечатлението и на вашите служители, които занимават с този въпрос? Имат ли те впечатлението, че Европейския съюз говори с един глас? И тази личност, която ще а, бъде там, представител на Европейския съюз, няма да бъде объркана от разнопосочните мнения на Европейския съюз. Графики. Верно, че Босна и Херцеговина е в средата и географски, и политически в е, средата, в центъра на Западните Балкани. Но аз, на мен ми е малко трудно да разгледаме проблемите на целия регион, така за, за един час, е, за, на едно заседание. В крайна сметка всяка страна е специфична и всяка страна има свои специфични проблеми. Така, аз приветствам това, че се опитвате да направите един глобален преглед, ама сега, Босна. Кой кой е, кой е човека? Кой е човека, който би могъл да представлява всички в Босна Херцеговина? Мисля, че този, този проблем може да се реши само с регионален подход. Има нужда от една а, регионална конференция на високо равнище относно бъдещето на Босна и Херцеговина. И аз смятам, че ние трябва е, да позволиме на Хрватия колкото се може по-бързо да се присъедини към Европейския съюз. И сега господин Бощинаров, последен. Благодаря, господин Лайчек, за вашия принос към нашата работа по проблемите на Западните Балкани що се отнася до Албания. Ние просто не успяхме да бъдем единни, да говорим с един глад и резултатите са катастрофални. Ние парламента, Европейската комисия не успяхме. Както знаете, неодавна Албанския парламент промени правилата и съгласно новите правила трябва да са гласува закон и след това да се обсъжда. Това е наистина интересна процедура. И неодавна говорителя на албанския парламент, парламент ме обвини в корупция. И аз продължение на 30, три седмици се опитах да я накарам или да ми се извини, или да оттегли своите обвинения. И сега имаме повече от 20 въпроса и 10 минути за отговор. Но аз съм сигурен, че вие ще успеете. Благодаря, благодаря за вашите изказвания и коментари. За мен наистина е удоволствие да съм тук. Искам да ви кажа, че не отговарям само за Западните Балкани и за Източна Европа и може би ще искате да обсъждате с мен въпроси, свързани с а, Беларус, Украина, Русия и Кавказските републики. Господин Кукън, относно Албания, какво може да се направи? Много неща са направени, за да се стабилизира ситуацията след а, трагичните събития през в края на януари. Нашето послание трябва да е ясно. Трябва да говорим с един глас, не само а, от името на Европейския съюз, но и съвместно с Съединените щати. Организира се кръгла маса по време на изборите. Трябва да продължим да изпращаме послание за това, че е необходимо демократически а, диалог. И на второ място, че тези избори трябва да са свободни и честни политическите лидери знаят какво означава това. Така че натиска от наша страна а, трябва да бъде оказан. А, ние следим нещата отблизо и всичко зависи от а, провеждането на изборите. След а, сформирането на правителството, ще, това ще е уникален шанс, който няма да бъде повторен. Политическите лидери в Скопие знаят, че ако се пропусне този шанс, нещата ще станат много сложни. Това ще е ключът, който ще отвори тяхната врата към присъединяването към Европейския съюз. Това трябва да е основен приоритет. Относно а, диалога Белград-Прищина ние имаме един много трес, трес под, подход. Всичко е в рамките на политическите решения. Но тези решения оказват влияние върху ежедневието на хората. бяха направени стъпки относно регистрите и, and, and... и цефта. Партньорите в Прищина и Белград просто имат нужда от малко време да смелят цялата тази информация и случващото се. Трябва да има отворени канали на комуникация между двете страни, за да се проведе диалог. Без диалог нещата няма да се развива. Това е нашата позиция. Господин Балге, Босна и Херцеговина – ние сме много разочаровани от начина по който беше съставено федералното правителство. Също и изход от този процес ни разочарова. Политическите партии трябва да представляват мнозинството от господавателите. Босна и Херцеговина имат нужда от силно правителство на, на всички нива, на местно ниво, на национално ниво те трябва да имат и е, също те трябва да имат и силата да могат е, да прокарат през парламента техните е, решения и предложения. Хубаво да има специален представител на Европейския съюз там и още от първия ден ние ще прехвърлим и персонал и средства и така нататък. Върховният представител също ще се обърне лично към тях. Но имаме нужда от информация, имаме нужда от данни, които липсват в момента. Трябва да има по-структуриран по бюджет, повече персонал. 100 милиона евро на година се предвижат за страната. Предвиждат се обаче от друга страна и мерки за замразяване на авуарите, на корумпирани политици. От друга страна, трябва да е ясно, трябва да се знае кой отговаря за какво. Не може очакваме обаче от боснацките политици да говорят с един глас. Имахме среща с външния министр през март и а, ние дадохме ясно да се разбере какви са нашите инструменти, каква, какви са нашите стратегии, какво очакваме от Босна и Херцеговина, но също какво очакват и те от нас. Ние, а, ние приканваме а, и другите международни партньори за провеждане на такива диалози, а, да, и, да има яснота кой а, какво иска от а, другия. А, нашето намерение е, да дадем по-голяма яснота на политиката, провеждат Европейския съюз в Косово, имам предвид. Сега, Албания. Беше спомената наблюдателната мисия там. Аз подкрепям такива ам, мисии за наблюдение. Ясно е, че отговорността е на местните политици, не е на наблюдателите. Да, вие не може да контролирате нещата там. Господин Качин за Босна и Херцеговина. Да, а, ние работим бавно и настъпателно ние имахме срещи с а, високопоставени политици и надяваме се, че а, те ще постигнат желанието от нас резултати, защото правителството е силно. Има приоритети, които трябва да бъдат а, изпълнени. В противен случай няма да има напредък, а ние искаме да бъде отбелязан напредък. Относно Косово. Едва ли мога да ви кажа нещо повече от това, което вие знаете. Важното е, че се намери конституционно разрешение на този проблем. Няма вече конституционна криза. Процесът а, а, беше извършен в рамките на а, институциите в Косово. Участието на а, сърбите в политическия процес в Косово, да, това е част от а, диалог, от диалога и част от диалог, нашия диалог с а, Белград. Белград също участва в процеса на присъединяване и а, техните действия са важни, не само а, техническото изпълнение на изискванията. А, не е важно само какви са отношенията на Белград с Европейския съюз, а какви са отношенията на Белград с а, неговите съседи. А, да, високо оцених срещата с а, кметовете и комуникацията не само на, на централно, но и на а, местно ниво. Ние поддържаме контакти с всички посредници и партньори, така че да бъде откликнато на нашите желания и очаквания. Народи, народа на Косово трябва да участва в диалога. Те няма какво да губят. Напротив, по този начин те просто ще, се, ще тестират възможността си да бъдат част от този много чувствителен процес. И наистина в момента, в който видиме наистина напредък, виждаме, че нещата върват напред, то ще, това ще бъде добре за престижа на Косово, за имиджа на, Соф, на Косово в очите на партньорите му, на международната общност. Що от нас до нашето присъствие. В момента търсиме едно временно решение между края на мандата на сегашния специален представител и назначаването на следващия. Необходимо обаче да има непрекъснато някой на място, за да може да има приемственост в работата. Много е трудно да, да определиме някакъв а, е, график, а, е, защото... Но мисля, че до 2-3 месеца вече ще имаме яснота по въпроса. Харватия и общественото мнение. Аз бях с президента Барозо там миналата седмица и, минал... и всички държавни институции, президента, правителството, всички е, са, се впрегнали, за да изпълнат критериите, които все още не са изпълнени и като цяло атмосферата е конструктивна. Но хората разбират, че е трудно и когато човек стане пълноправен член на Европейския съюз, но, но аз лично съм впечатлен от е, усилията на правителството и на властите. Господин Тенък е, за Монтенегро не мога да ви кажа сега какъв е графика, но като, като, като цяло важното е, че Монтенегро, Черна гора, знае какво се очаква от нея, какви са приоритетите и те ще докладват всеки месец за постигнатия напредък. Знаете, че следващия доклад на комисията ще бъде през октомври. Тогава ще, вече ще имаме обща картина на нещата, но като цяло аз съм впечатлен от това, което се прави и се извършва в Черна гора за бивша република Югославия, Македония, Югославска република Македония вече отговорих. А що се отнася до доклада Марти и Олекса? започна разследвания, води така обсъждания с господин Марти, ем, има свидетели, с които се работи, разпитват се е, създава се едно специално звено за разследване. Ще ще видим какво трябва да се направи за защита на свидетелите. За сега нямаме представа е, какви, какъв ще, какви ще бъдат цифрите, колко ще бъдат и, и, и въобще какъв трябва да бъде, каква трябва да бъде, какъв трябва да бъде целият подход. Е, не бих казал, че има умора от е, разширяването в Западните Балкани всички страни от региона знаят, че имат европейска перспектива. Те знаят какво очакваме ние, докъде са стигнали те. и за това ние трябва да бъдем много ясни е, и точни, когато казваме какво точно очакваме, до къде трябва да стигнат, за да могат да бъдат, да, да бъдат интегрирани в Европейския съюз. Пак за Босна, Херцеговина, да. Значи трябва първо да знаеме каква, каква е, трябва да бъде ролята на международната общност, с какви инструменти ще действаме на място. И трябва просто да сега този преход, преходен период между е, специалния представител и е, поемането от страна на Европейския съюз трябва, трябва, трябва да бъде много плавно. В крайна сметка ние не можем да виниме само местните власти, защото и ние е, не, не, си, не сме си свършили там работата както трябва. А, така, косовски президент вече отговорих, Албания отговорих хората очакват, може би, очакват повече яснота от Европейския съюз. Ние не трябва да добавяме нови условия, нови критерии. Пътната, пътната карта е ясна, и за страни като Черна гора или Харватия, те наистина знаят докъде са стигнали, какво са направили, какво им остава да, права, да правят. Мисля, че като цяло отговорих на въпросите ви за перспективите в този регион. Нашите партньори, е, Съединените щати и Турция, става дума за Босна, наистина приветстват резултатите от е, постигнати през, през марта. Е, те, в е, нашите заключения ние на практика дадахме отговор на е, инструментите, които ще използваме за в бъдеще, какво, е, какво ще бъде нашето присъствие. Разбира се, всичко това изисква много време и всички партньори, включително и Руската федерация, си имат е, свои идеи за това, което трябва да се направи в Босна, но ние трябва да покажем, че имаме способността да е, постигнем целите, които ние сме си поставили. Струва ми се, че общо взето отговорих на вашите въпроси. Господин Бощинаро, в дискусиите с партньорите от региона трябва да се чува европейското послание. Ние трябва да, да избягваме да, да ставаме заложници на вътрешните им битки на. А, посланието, което идва от Брюксел, от европейските столици, трябва да бъде ясно и е, в, в никакъв случай да не попадаме в техния капан. Благодаря ви. Благодаря ви. Наистина, както установихте, колегите оцениха вашите изчерпателни отговори. И наистина това беше подвиг, като си има предвид краткото време, с което разполагам. Благодарим ви и ще се срещнем отново с вас след няколко седмици или няколко месеца, така че да следим отблизо как се развиват събитията в този регион. И наистина това за нас са много важни, деликатни теми. Така, сега, след няколко минути, започваме гласуване, да се подготвим за него. Chairman, can we start because some of us have other meetings to go to? Можем ли да започнем, драги колеги? Защото имаме след това и други заседания. My answer to the question is yes, sir. Отговорът е да. Така че ако обичате да минем към гласуването, много ви моля, а, сложете картите в машината и започваме с доклада Албертини. Готови ли сте? И така, изменение 30. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Компромис 4. Кой е за? Благодаря. Против, въздържали се, приема се. 34. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 36. За, против, Може би да трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте за 36-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 изменение за, против, отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46-то изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 47. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 50-то. Кой е за 50-то изменение? Против, въздържали се, отхвърля се. 51 Кой е за? Против, отхвърля се. 52. А, но може би 51. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 51. 52. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 53-то. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 54-то. Кой е за? Кой е против? Въз... Но ще трябва да го проверим електронно. 54-то. 54-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55-то. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Кой е за компромис 6? Кой е против? Въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 59-то. Какво е, се получи с 56-то изменение? 53-то се приема. Беше прието. А, моля да ми извините, не внимавах. Добре, казва председателят. 59-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то. Кой е за? Против. Въздържали се, но ще трябва да го проверим електронно. 60. Моля, гласувайте за изменение 60. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. Е, Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 62. 63. Е, Извинете. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 64-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то. За, против, въздържали се, приема се. 66-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, кой е против, въздържали се, приема се. 70, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 71, кой е за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. И стигаме до 81. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Трябва да го проверим електронно. Гласувайте, моля, по 81 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. Против. Ще трябва да го проверим електронно.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 електронно за 88. Край на гласуването. Отхвърля се. Осемдесет и девет. Кой е за? Кой е против? Приема се. Съжалявам. А, въздържали се? Да, добре. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте за 89. Край на гласуването. Не очаквах това да се случи, отхвърля се обаче. 90. Няма микрофон в залата. а, допуснах грешка при гласуването. Но така или иначе, не се тревожете, отхвърля се това изменение. Благодаря ви. И така, е, кой е за 90-то? Кой е против? Въздържали се, приема се. 91-во, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против? Приема се. И така стигаме до 103. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 101. За, против, въздържали се, приема се. 104. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 105-то. Кой е за? Кой е против? Мисля, че се приема, но нека да го проверим. 105-то, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с два гласа. 106-то, кой е за? против, отхвърля се. 107. Кой е за? Против. Същото. А, да, отхвърля се. Компромис 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме до компромис 10. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 115-то изменение, кой е за, против и въздържали се, приема се. Компромис 11, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис 12, за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 127. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Сега на три части компромис 13. Първа част кой е за? От името на моята група съм против да се гласува това устно изменение, внесено от ЕНП. Може в пленарна зала да го внесат като изменение, така че да можем правилно да го обсъждаме. So, we are asked to listen to the oral amendment. И така, нека да чуем това устно изменение. Е, е е, Ако някой се противопоставя на това, дори едно лице да е, ще представим в пленарна зала това. Добре, тогава първа част гласуваме по 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Третата част кой е за? Да, но току-що втората част те изключихме, така че по третата част гласувайте, моля. Против кой е? Мисля, че се отхвърля. Но нека да го проверим електронно, ако искате. Край на гласуването. Да. 138. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 139. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. И сега е, минаваме към 148. Кой е за? Против. Ще трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте за 148. Край на гласуването. Приема се. 150. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 151. Кой е за? Против. Отхвърля се. 152. За. Против въздържали се, отхвърли се. 153 за, против, приема се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте за 153. Край на гласуването. Приема се. 154. Кой е за? Кой е против? Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. Гласувайте, моля, по 154-то, край на гласуването. Отхвърля се. 155. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 156 за, против, отхвърля се. 157, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 15, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега 169, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, Въздържали се, приема се. 173. Кой е за? Против. Приема се. 174. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 175. За. Против. Въздържали се, приема се. 176 за. Против. Може би ще трябва да го проверим. Моля, гласувайте за 176. Край на гласуването. Приема се. 177 сега. За. Против. Въздържали се. Приема се. 180. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 107-8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема. Отхвърля се. 179. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 183. За. Против. Въздържали се. Приема се. 192. Кой е за? Против? Ще трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте за 192. Край на гласуването. Отхвърля се. 193. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 191. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 186 за. Против. Ще трябва да го проверим. Гласувайте за 186. Край на гласуването. И кой печели наградата? Приема се 186. 187. За, против, ще трябва и това да го проверим електронно. Моля, гласувайте за 187. Прекратете гласуването. Приема се. 188 за, против, Да, и тук е същото. Мнозинство приема се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190. А, то отпада. Ако е, се е, приема 186, то се прие, така че това отпада. Минаваме към компромис 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18, е, ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 202. Кой е за? Против. Приема се. 204. Кой е за? Против. Отново се приема. 206. За. Против. Отхвърля се. 207. За против, въздържали се. Приема се 208, кой е за? М извинете. 208, кой е за? Кой е против? Нека да го проверим електронно. Гласувайте за 208. Край на гласуването. Отхвърля се. 209 сега за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И сега отиваме на 218. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще трябва да го проверим електронно. Гласувайте за 218. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че имаме същото мнозинство, но нека да проверим електронно. Гласувайте за 219. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме до устно изменение 2. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Устно изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229. Кой е за? Против, държали се, отхвърля се. Компромис 20, 21. За, против, въздържали се, приема се. 233. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 234. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 235. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 236. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237. За против, държали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компро... Из... Да, да, така. Сега минаваме към 244. Кой е за? Против. Въздържали се, мисля, че трябва да го проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Да, приема се. И сега отиваме на компромис 23. За, против, въздържали се, приема се. 250. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 25. За? Против? Въздържали се? Приема се. Отиваме на 259. За? Против?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 въздържали се, приема се. Устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за. Против. Въздържали се. Приема се. М все пак да го проверим електронно. 268. Гласувайте, моля. Господин Ван Орден, гласувахте ли за вашето изменение? Край на гласуването. Да, гласували сте, виждам. Приема се. Сега, 269 за. Против. Въздържали се. Приема се. 270 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Ще трябва да го проверим. Гласувайте за 272. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на десето. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11 сега. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 12. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 13. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Сега 14-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, не. Това не е съвместимо с 16. Тогава отиваме на 18. Кой е за 18-то изменение? За, против, въздържали се, отхвърля се. 19. Кой е за? Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. Моля, гласувайте за 19-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 следва кой е за, против, въздържали се, отприема се. 28. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Три. Кой е за? против, отхвърля се. Четвърто. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Но нека да го проверим. Четвърто, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега. По становището на бюджетната комисия. едно плюс 3 кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ, кой е за, против, въздържали, приема се. 6 и 7 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега. Докладчика е против а, а, тези параграфи. Четвърти, пето, осмо и десето. Заедно ги гласуваме на блок. За, против. Отхвърлят се. Сега нека да гласуваме целия е, резолюцията по доклада с е, измененията, така приети. Кой е за? Край на гласуването. Господин Алберт Мартини. Гранде сучесо. Поздравления. Господин Мейер. А, господин председател, от наше име ще внесем а, а, миноритарен доклад. Благодаря. So here we'll, uh, at one... Така, ще трябва малко да забавим нещата, защото има нужда от е, някои изяснения. Става дума за устно изменение номер 5 тъй като докладчика и госпожа Копа искат да вземат думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да изтегла измененията си 9, 32, 55 и 2009. О, 209, извинете. Извинете, казва оратор. А,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 Now, are we ready? И така, готови ли сме да гласуваме? Шесто. Не, не, за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо, за, против, въздържали се, приема се. Осмо, за, против, въздържали се, приема се. Десето, да, против, въздържали се, приема се. Първ, компромис едно е против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се.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 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34-то. Гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с един глас. 35. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет и девето за, против. Въздържали се, чакайте, трябва да провериме. Започнете гласуването. Има три допълнителни гласа от страна на социалистите. Прие, е, приета с 5 гласа повече, но има 3 гласа повече от страна на социалистите. 5-5-5. 5, така че не, не това е решаващо, но имаме 3 гласа в повече от социалистите. 30 и ставаше дума за 39-то. Тридесет и четири. Добре, ще провериме. четвърто. Започнете гласуването. Приема се. Така, някои са си променили мнението. Добре, 40 за. Против. Отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема си. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 и 50 те са еднакви. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърлят се. Ясно. е? Не, ако искате, разбира се. Добре. Айде електронно да проверим гласуването за 49-50 изменение. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Е, е, исках просто да ви спеста разочарованието. Да, 51. За, против, въздържали се, приема се. 52. Да, против, въздържали се, отхвърля се. 53. За, против, въздържали се, отхвърля се. 54. Четвърто, четири части. Първа част. За против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за против. Трябва да провериме. Втора част на 54-то. Приема се. Трета част за против. Въздържали се, отхвърлят се. Четвърта част за, против. Въздържали се, но май трябва да проверим. Нека, значи става дума за четвърта част на изменение 54, край на гласуването. Приема се с един глас повече и бройката е точно. Е, прекалено много искате, казва председателят. 56 шесто, кой е за? Против. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да провериме. Почнете гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. изменение второ. Става дума за устното изменение. Приема се 62. 58, 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. Не, извинете. 62. 61. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 62. Против. Струва ми се, че е отхвърлено, но все пак трябва да провериме. Край на гласуването. Приема се. 63-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 65-то. Rejected. Въздържали се, отхвърля се. Who is in favor? Устно изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. 70-то, за, против, въздържали се, Приема се. Това е допълнение към устно изменение 2. Става дума за 70-то. 71 за против. Въздържали се. 72 за против въздържали се прие. Отхвърля се 73 за против въздържали се. Отхвърля се 74 отхвърля се 75 за против. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Край на гласуването. приема се. 7, 6 и 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. И устни изменение 4 за, против, въздържали се. Приема се. 81 за, против. А, гласувано е вече. Осемдесет и първо. За, против, въздържали се. Струва ми се, че е прието. 83-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 84-то за против. Въздържали се. Приема се. 95-то. Да, против. Въздържали се. 96-то. За против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 Отхвърля се. 113 две части, първа част за против. Нека да проверим. Гласувайте, ако обичате, по първа част на 113. Край на гласуването. Приема се с един глас. Втора част са против. Въздържали се. Приема се. Добре да проверим местото по втора част. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. А, знаехте си, така ли? можехте да ми кажете, ама така тихичко да ми го прошепнете. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против. Мисля, че трябва да проверим все пак. 115 започнете гласуването. А липсва ни един глас. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 122 за против. Въздържали се, приема се компромис. 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега... Седмо, седмо изменение, компромисно за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против. Въздържали се, тук виждам признаци на партийна дисциплина. Отхвърля се 137 за против. Въздържали се. Приема се. Струва ми се. 138 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 беше отвърлено, 140 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Няма да проверяваме. Отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142, господин Гуалтиер, искахте да кажете нещо. След това, добре, хубаво, 142, за против, въздържали се, отхвърля се. Кажете, господин Гуалтери. Благодаря ви, господин председател. Исках да да внеса устно изменение към параграф 30. А, с което всъщност е 109-то, което беше оттеглено. А, става дума за солидарността и поетите ангажименти. При, припомня, че клаузата за взаимопомощ е, е солидарност и така да така, без, без да се противоречи без да бъде в ущърп на ролята на НАТО и да се накърнява независимостта и неутралността на неутралитета на някои държави членки. Who is е, opposed to this oral amendment? Е против устното изменение. Аз съм против. Значи нямаме устно изменение. В крайна сметка, на, на практика НАТО става някаква част от цялата е, архитектура на отбраната на Европейска съюз. НАТО е нещо повече от това, все пак. 143 отхвърля се. 144 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 за против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим 146-то. Започнете гласуването.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 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение номер 5 за, против. Да, значи 159 трябва да гласуваме. Кой е за, против? въздържали се отпада. 160 за против, въздържали се отвърля се. Изменение номер 5, устно изменение за против, въздържали се, приема се. Господин Гвалтиери. Искате ли да обясните каквото искахте да обясните? Всъщност това е едно техническо обяснение. Устно изменение 163, 164 до 167 всъщност са обединени и отпадат. Остава само 162 и след това ми преминаваме направо към устно изменение 6. Така, значи трябва да гласуваме 162 за, против, въздържали се. Приема се. А сега Устно изменение номер 6 за против, въздържали се. Приема се. 168 за против, въздържали се. Отхвърля се. 169 да, против, въздържали се. Приема се. 170 за, против, въздържали се. Приема се. 171 за, против, въздържали се. Приема се. 172 за против въздържали се. Отхвърля се 173 за против въздържали се. Приема се 174 за против въздържали се. Приема сте 175 за против въздържали се. Приема се 176 за против въздържали се. Приема се 177 за против. Не, нека да проверим 176. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 9 за против въздържали се приема се. 181 за против въздържали се. Трябва да проверим. Значи става дума за изменение 181. Започнете проверката. Край на гласуването. Отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 отхвърля се, 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против. Нека да провериме 185.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 193 за против въздържали се приема се 194 за против въздържали се приема се 195 за против въздържали се приема се 196 за против въздържали се Струва ми се, че е при... Ето, но нека да провериме. Става дума за 196-то изменение. 196 Започнете гласуването. Приема се. 197. Някои май нещо не разбраха. Много ви моля, трябва да получите гръцки. Така, кой е за?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 Отхвърля се. 211 за против. Но нека да провериме. 211. Край на гласуването. Отхвърля се. 212 за против. Въздържа се. Отхвърля се. 213. Отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се. Приема се. 215. Не. 216 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. По 216 моля гласувайте. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. 217 за. Против. Въздържали се. Приема се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 221. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се въздържали се. Приема се 227, две части, първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. Трябва да проверим по втората част на 227. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се 228. Не. 229-то в две части. Първата част за против въздържали се отхвърля се. Втората част за против въздържали се приема се. 230 за против въздържали се отхвърля се. 231 отпада или не така, 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 235. Край на гласуването. Приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. Беше очевидно. 237 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 238 за. Не поправи се председателя. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 243 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против. Моля ясно да вдигате ръка. Електронно гласуване 249. Край на гласуването. Приема се. 250 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 в две части. Първата част за. Против трябва да проверим първата част на 253-то. Край на гласуването. Приема се с това гласа преднина. По втората част, кой е за, против, въздържали се, същото мнозинство, приема се. 254 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим по 255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 3 гласа. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. Измен... Устно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 264-то беше и прието. 265-то сега. 265-то. Кой е за, против? А, да проверим. По 265-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. Сега последната страница ни остана. 268 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 269 за, против, въздържали се. Приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 271. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 272 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 273 за, против, въздържали се. 270 приема се. 274 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 274. Край на гласуването. Отхвърля се. 275. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 276. За? Против? Трябва да проверим. 276. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двама души не са гласували обаче. А, те са се въздържали. Двамата там. Госпожа Лозник и господин Майер. Двама въздържали се, значи отхвърля се. Сега, 277. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 278. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 279. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 280. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 281. За. Против. Въздържали се. Приема се. 282. Кой е за? Против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 Пето. Четвърто. А, не, пето за, против, въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Close the vote. Край на гласуването. Поздравления за докладчика. Mrs. Lösing wants the floor. Госпожа Лозинг иска думата. По отношение на този а, доклад, нашата политическа група ще изготви доклад на младсинството. Thank you. Благодаря ви. Сега преминаваме към а, последната точка от нашето гласуване. Сега, последната точка, тези, които искат да напуснат, да го направят по-тихо. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение пето. За, против,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 въздържали се, приема се. Девето, две части. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, приема се. Единайсто в две части. Първата част за против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Преди окончателното гласуване, господин Проташевич иска да вземе думата. Благодаря. Посланието ми към колегите от ЕНП. Моля, спокойно може да гласувате за. Yes, сега окончателното гласуване, каза председателя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас липсва. Край на гласуването. Приема се поздравления за докладчика. Yes. Sorry? Uh, we really are very tight. No, we can't. No, no, no. It's not in my hands any longer. It's in my... Вече нещата не зависят от мен. Господин Албертини а, ще поеме председателството.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 Така, драги колеги, нека да минем по-нататък по нашия дневен ред, точка 15. Е, първо е, разглеждане на доклада на Джефри Ван Орден. Наистина, тук трябва да се определи постигнатото и мерките, които се предприемат е, в борбата срещу мините. Ще дам малко обща информация преди да изслушаме докладчика. 3 марта е срока за внасяне на измененията, които ще се разгледат на 9 май, а гласуването на 24 май. Сега давам думата на оратора, на докладчика. Благодаря, господин председателю. Да се надяваме, че докладът няма да е спорен и ще привлече подкрепата на всички колеги в парламента. Това не е някакъв партизански доклад, така или иначе. Конвенцията от Отава влезе в сила преди години. Конвенцията е посветена на това да бъдат обезвредени мините, противопехотните мини в 156 страни. Смятаме, че беше добре да се преразгледа отново въпроса, свързан с противопехотните мини, тяхното обезвреждане. Комисията даде своя принос, както и държавите членки, Съединените щати и Канада. Много страни допринесоха за прилагането на конвенцията от Отава включително и чрез финансови а, средства. Ето, след 10 години обаче все още има а, жертви, въпреки а, големите суми, които се разходват за разминиране. Има, освен противопехотни мини, има и остатъчни взривопазни а, вещества, има и касетъчни бомби. А, много мерки се предприеха. И трябва обаче а, да порицаем тези, които продължават безразборно а, да упражняват а, насилие върху мирното население и продължават да използват взривни военни отпадъци. Господин председателю, проведохме широки консултации по този доклад. На 31 март имаше семинар, свързан с международната кампания, а, срещ, насочена срещу антипехотните мини. В Словения също бяха предприятия редица действия и така нататък. Имаме и писмени документи от други заинтересовани страни, от службата за задействие в Съединените щати, както и норвежка организация. На 17 март моя асистент посети 14-та международна среща на директорите, отговарящи за разминирането. Конференция се проведе в Женева. Така че трябва да отдадем дължимото на тези всички организации за тяхната подкрепа и превен от тях доверие и интерес. Искам да привлека вашето внимание е, към последната част от доклада, където ние призоваваме за по-голямо концентриране и насочване вниманието върху този а, проблем, да се привлекат тези държави, които могат да допренесат а, или с а, човешки капитал, или в случая с Ангола, чрез финансови средства. Доклада също призовава и комисията да въведе нов бюджетен ред В заключение, господин председателю, аз силно се надявам, че ще има по-засилена международна координация, ще има и последващи проучвания, свързани с разминирането, ще се отделят повече средства за разминиране и обезвреждане на противопехотните мини. Аз а, ви призовавам да подкрепите този доклад. Колега Ван Орден. Благодаря, драги колега. А, малко а, позакъсняхме позакъсняхме спрямо древния ни ред. Гласувахме по-дълго, отколкото беше предвидено. Е, така че е, бих помолил колегите, ние ще дискутираме вашия доклад е, по-късно, така че една минута за изказвания давам, защото ни изчаква комисаря. Грация, президенте. Бих искал да благодаря на колегата Фан Орден за този изключителен от доклад. Нека да обаче да не си затваряме очите, въпреки че има постигнат напредък, за цифрите се крият огромни проблеми, човешки проблеми – Колегата Фан Орден съвсем уместно насочи вниманието ни към дейностите за обезвреждане и помощта на жертвите, но а, един от проблемите с намаляването на средствата, международните средства за финансиране на инструментите за борба с този проблем. И макар и да е постигнат голям напредък, се все още големи държави не са се присъединили към конвенцията, към Китай, Русия, Тайван. Между... Така че този доклад ще бъде един стимул за Европейския парламент да упражни натиск е, на тези страни. Трябва също така да, да не забравяме, че ако има дори един активен а, потребител на тези, на тези мини, то още а, е, многобройни са страните, които, а, е, в които има мини полета. И докато е, и страни, които не са, не са страни по а, конвенцията, по договора, разполагат с над милиони подобни пехот, антипехотни мини. Благодаря ви. Доклада, подготвен от господин Фан Орден, е от отлична база за дискусия. Аз мисля обаче, трябва да, да, се, да се спрем на приноса на Европейския съюз, съм самите планове за деминиране и бъдещето ни действие. Нашът, нашата цел е тоталното елиминиране на антипехотните мини в света, но трябва да се наблегне на хуманитарните аспекти, аспекти и да се направи връзката с развитието на съответните региони и страни. Тъй като става дума за бедни страни, които. Е, не се радват на стабилност, за това е, трябват е, нашите представители и делегации на място да видят по какъв начин могат да помогнат на местните власти да развият е, инструменти за е, разминиране. Смятам, че трябва да използваме колкото се може по-ефективно международните инструменти, с които разполагаме. Госпожа Луначек, една минута. Thank you very much, uh, President. I would also like to... Благодаря, господин председател. И аз от името на моята група искам да приветствам и да благодаря на господин Фан Орден за този доклад и да го поздравя за възприятата структура, която дава една много ясна представа за проблема. Мисля, че трябва да наблегнем обаче още повече на помощта за жертвите и трябва да изискваме повече средства за, за, за подпомагане на жертвите, като обаче тези средства не трябва да бъдат прехвърляни от е, средствата, заделени за разминиране. Трябва също така да, да, да насърчим и да упражним натиск върху държавите, които не са ратифицирали конвенцията, да го направят. Вие също така е, Споменавате взривните остатъци, включително и касетъчните бомби. Мисля, че това трябва да се добави и в началото на доклада да се каже, че просто същите организации водят борба срещу всичките тези видове амуниции и оръже. Мисля, че също така би трябвало да поискаме от комисията да ни предостави данни за положението преди 2007 година и след 2007 година и по какъв, по какъв начин сме успяли да използваме тези средства, какви конкретни резултати са постигнати. Да, Госпожа Лозинг, благодаря господин председател, благодаря господин Ван Орден за вашата твърда позиция. Знаем, че отдавна се занимавате с тази така важна тема. Във вашия доклад се усеща един балансиран подход. Вие сте включили всички аспекти. Аз и моята политическа група подкрепяме вашия доклад и ще внесем изменения, свързани с обезвреждането на противопехотната мина. А, противопехотните мини, извинете. Благодаря, госпожо Лозинг. Така приключваме дебата. Сега даваме думата на докладчика господин Ван Орден и след това очакваме комисарят Фюле. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегите за техните коментари и бележки. Те ще са от полза. Много от нещата, които те посочиха, са важни, актуални. Искам да подчертая, че не исках да губя прекалено много а, време при изготвянето на този доклад, защото до сега има изготвени редица доклади, свързани с противопехотните мини и винаги се говори за неща, свързани с развитието и така нататък. Наясно съм, че това е важен въпрос, но а, в краткото време искам просто да посоча ясно как може да бъде отбелязан напредък. Съгласна съм с казата от госпожа Луначек за важността и значението на това да се оказва подкрепа на жертвите. Още преди 15 години се вложиха много средства в фондовете за подпомагане на жертвите – също и комитета към Червения кръст се занимава особено с тези въпроси. Има и отделни индивидуални доклади, свързани с противокасетъчните бомби. Знаете, че има много други експлозиви, които са под земята. Те всички са а, отпадъци, военни отпадъци или остатъци от а, войната. Относно бюджетния ред, това е един спорен въпрос. Всички тези, които са включени в процеса, всички участници, много подкрепят този бюджетен ред, но въпросът трябва да се определи ясно размера и прозрачния характер при разходването на тези средства. Това е което поражда безпокойство у нас защото все още няма яснота по този въпрос. Знам, че няма време. Приветствам всякакви коментари и бележки от колегите. Ще можем допълнително да обсъдим тези въпроси и благодаря за вашето сътрудничество. Благодаря на господин Орден. Високо оценя думите, които казахте в заключение и това, че сте готов да сътрудничи с колегите. Това е прекрасно. Ще имаме такава възможност да задълбочим всички тези въпроси. И така. Следващата точка е разговор с комисаря Фюле. Резултатите от съвета 12. Прикадвам депутатите да останат, но тъй като заседанието ще се проведе при закрити врати, останалите трябва да напуснат. Ще ви предоставя 2-3 минути, за да напуснете залата.